на Обединената европейска е, левица е, внесоха при мен искане за назначение е, в комисията и в парламентарните делегации. Моля, отбележете си това. И също искам да ви кажа, че колегата Тадеуш Шимански и Яцек Блужович, господин Курски и Збигнев Циолка се присъединяват от 29 декември 2011 година към групата ЕФЕ. Е. Европа на свободата и демокрацията. Искам също да